възражения, можем да преминем към съобщенията, свързани с позицията на съвета на първо четене относно ограниченията на шума на летищата в ЕСА. Каква е позицията на съвета? Тя беше обявена в пленарна зала на 2 април 2014 година, правило 63 от правилника за дейността изисква позицията на съвета да бъде първа точка в дневния ред в заседанието на комисията. Докладчик предлага да се приеме позицията на съвета без изменения. Колегите са внесли 16 изменения. Гласуването ще е след малко. Аз обаче трябва да премина през официалната процедура на обявяването на тази точка. Това във връзка с пленарна зала, одобрение на протокола от 17-18 март и 31 март 1 април 2014 година. Имате ли някакви възражения? Не, благодаря и сега преминаваме към въвеждането на свързани с шума експлуатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход. Проекто препоръка за второ четене проекто докладчик е господин Лайхтфрид. Може ли да преминем към гласуването? Нека да направим тест, начало на гласуването. As everybody voted. Всички ли гласуваха? Не. Доминик се опитва да гласува с кредитната си карта Виза. Сега май вече всички са гласували. Край на гласуването. Господин Грош ще вдига ръка. И така, нека да преминем към 15-те изменения, които ще гласуваме амблок. Кой е за тези изменения? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се? Михал, трябва да кажа, че се радвам, че приключваме така както започнахме. И сега. Не, не, не е окончателното гласуване. Още изменение 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 15 е свързано с заличаване, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се и пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега можем да преминем към окончателното гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 гласа за, 4 гласа против, въздържали се няма. Приема се поздравления на господин Лайхтфрид. Да, добавяме и глас на колегата, който вдига ръка. Поздравления за господин Лайхтфрид. Следващата точка съобщение на председателя, приключване на законодателния мандат. Колеги, вероятно сте видяли тази книжка. Мисля, че тя ви е раздадена. Може да намерите в специалните чекмежета за тази цел. Е, искам да кажа, че някои от членовете на нашата комисия са доста привлекателни. Има снимки и естествено, ако желаете, може да получите допълнителни копия от секретарията. Тази книжка е по-различна от предишните. Сега сме включили снимки, наред с информацията за докладите, които сте изготвили. Мисля, че това е една добра стратегия. Книжката е на ваше разположение, както бяхте поискали. Мисля, че дизайна е добър. Няколко бележки от моя страна. Като председател, ако позволите, така приключваме работата на нашата комисия. Остава само да гласуваме в пленарна зала. Мандата ни беше изключително натоварен, особено втората част, последната част от него – мисля, че сме казвали преди, че често се правят предложения за законодателство на късен етап. Бяхме доста заети. Ето защо първо искам да ви благодаря за положените усилия по време на последните 5 години. И тук искам да благодаря не само на титулярите, членове, но и на подгласниците, защото подгласниците са доста активни. Ако погледнем сега какво сме постигнали през последните 5 години, мисля, че много направихме за транспорта в Европейския съюз. Естествено, предстои още много работа с цел да се интегрира по-добре транспортната система на Европейския съюз. Само, че тези начинания отнемат време, трябва да убеждаваме държавите членки да ни подкрепят. Искам най-сърдечно да благодаря на персонала на Комисията по транспорт и туризъм, онези колеги, които сега са с нас и онези, които вече са се преместили в други отдели. Искам да благодаря на всички хора тук, разпоредителите, които разнасят документи, Искам да й благодаря за това, че винаги са усмихнати. Това са хората, които ако мога да се изкажа с лека доза сарказъм, се грижат за това да имаме най-важният документ, документа в който се подписваме. Искам да благодаря и на преводачите. Аз съм класически пример за това, как човек няма да се справи, ако няма на помощ е, устни преводачи. Тук основно говорим на немски, на английски, но има и други езици. Аз обаче искам да благодаря на преводачите. Тяхната работа е изключително тежка. Те работят в продължение на над 3 часа и постоянно превеждат онова, което казваме а нашата комисия е изключително техническа по своя характер. Преводачите обаче се справят изключително професионално, работят изключително ефикасно, така че искам да благодаря на всички преводачи във всички кабини за положените усилия през последните 5 години. So now we, we... И така, продължаваме нататък. Матио и аз ще се явяваме на разпит пред друга комисия някъде в бъдещето. Онези от вас, които ще се кандидатират за следващия мандат на парламента, желая ви успех. Онези от вас, които се оттеглят и се пенсионират, желая ви успех от тук нататък. Мисля, че работихме всички усилено. Благодарим на всички и на нашите асистенти, които ни помагат ден и нощ. Благодарим на всички административни членове на персонала, които ни помагат, изготвят различни документи. Искам да благодаря на всички членове на персонала, които правят всичко възможно, за да работим ние както трябва и да следим какво се случва. Желая на Уолтър и на неговия персонал всичко най-добро за в бъдеще почти съм убеден, че бъдещата транспортна комисия няма да е толкова добра като тази, която сега приключва своята работа, но това е защото нашата комисия е най-добрата в Европейския парламент. А защо казвам, че е най-добрата? Защото работим с вас. Имаше коментара, за съжаление, извън микрофона. Председателя продължава. Вие, членовете на комисията, правите тази комисия най-добрата в Европейския парламент. Благодаря на всички за подкрепата. Желая ви успех, независимо с какво ще се занимавате и по какви пътища ще поемете. Благодаря още веднъж. Трябва да обявя и датата и часа на следващото заседание. 7 юли, 15 часа. Господин Грош иска да каже нещо. Благодаря. Аз също искам да благодаря от свое име на всички колеги и на теб главно, защото работата тече е гладко, но защо? Защото ние имахме една добра форма на сътрудничество. Вчера прекарах много приятна вечер и колегите, които бяха, могат да потвърдят, че беше много приятно. Ние знаем, че да се строят мостове е нещо много важно и в работата ни, и е, в Европа, и в нашата комисия. Мостове се строят и между различни мнения. И това допренесе до голяма степен за хубавата атмосфера в комисията. Така успяхме да постигнем важни цели. Благодаря и на всички сътрудници. Този документ е наистина крайният документ, но той е резултат на една много добра работа. Една колежка вчера каза, че нашият секретарят е много компетентен и може би ни липсваше време, но никога не ни е липсвало добра, добри съвети и добра консултация. Е, това въжи и за е, колегите от политическите групи. Всеки докладчик знае, че сътрудничеството с е, служителите е от изключително значение. За преводачите и за останалия персонал искам да кажа, аз винаги съм се възхищавал от преводачите. Те трябва да разбират тези, които работят с немски трябва да разбират най-различни диалекти, социолекти и вариации на немския, така че даже само в немската кабина предизвикателствата са огромни. Благодаря, защото нашите успехи се дължат и на тях. И накрая, 180 предложения трябваше да обсъждаме в нашата комисия винаги сме успявали да получим мнозинство. Не защото резултатите са били толкова лоши, а точно обратното, защото са били много добри. Имаше 50 законодателни предложения. Благодаря в този смисъл и на комисията. Но искам и да напомня, летвата за транспорта трябва да остане висока, защото промишлеността, екологията, тези области се опитват да притърпат нещата от е, областта на транспорта. Така че комисията, особено бъдещата комисия, трябва да има силата и коража да застъпва, да се застъпва за целите на транспорта и за основните проблеми в транспорта. Е нещо, което научих от теб – Е, това, което винаги си казвал при всички гласувания. Надявам се, че всички сте били щастливи. Аз мога да кажа за себе си, бил съм винаги щастлив от това, че бях в тази комисия, където ти беше председател. Председателят. Благодаря. Майкъл. Eh, благодаря ти, Брайан. Разбира се, че и аз искам да повторя благодарността към всички, които дадаха своя принос за успешното приключване на нашата работа. Без служителите от различните групи, преводачите и всички останали служби, нямаше можем да свършим онова, което свършиха. Но разбира се, не мога да не благодаря и на вас. На нашето тържество аз имах възможност да кажа няколко думи, но аз мисля, че вие сте един от най-добрите председатели в парламента. Имате, познавате транспортния сектор в детайли. Запознат сте с всички въпроси, които е разглеждала Комисията от транспорт през последните години. Така че през последните години беше удоволствие да работим заедно. Убеден съм, че всички са наясно с ангажираността ви към работата и си бяхте поставили за цел да се постигне напредък в областта на транспорта в Европа. А, оценяваме това. Ние ще се видим с вас вече в различно качество. Който и да дойде на ваше място по време на следващия мандат, ще бъде поставен на сериозно изпитание. Ще се видим с някои от колегите отново. Някои не знаят дали ще бъдат избрани, други не смятат да се кандидатират. Работихме с доста хора през годините и една от най-характерните черти на нашата работа е духа на конструктивизъм, благодарение на който успяваме да постигнем компромиси. В крайна сметка, успяваме да постигнем добър резултат. И аз се чувствам удовлетворен от това. Успех на всички, които започват е, предизборната кампания. Надявам се да ви изберат. А останалите, е, ви, на останалите пожелавам успех е, в новите им поприща. Благодаря. И аз искам да благодаря от мое име, е да благодаря на всички колеги, да благодаря на асистентите, на политическите консултати, консултанти на секретарята, на всички служители. И благодаря на преводачите. Благодаря и на те, Праян. Много съжалявам, че не можах да бъда вчера с вас. Но аз мятам да дойда, да се върна в тази е, комисия. Аз в Германия съм е, в началото на, лист, на листата, така че надявам се, ще се върна. А, за това няма да говоря сега много дълго. Наистина беше много приятно да се работи с вас. Аз е, се подписах и в книгата. На едно мнение сме. Аз съм бил, била в, в, в немския парламент преди, но не в други комисии тук. Ако имаше Оскар, Оскари за председатели на комисия, ти щеше да получиш тази награда. А, ти беше толкова честен и обективен, човек не знаеше от коя партия си. И аз мятам, че това е чудесно. Точно така трябва да се държи един председател. Всеки си има политическото мнение, но когато човек е отпред, а, трябва да се опита да даде възможност всички да се изкажат. И мисля, че ти го успя защото от това живее демокрацията, да допуска разнообразието и да допуска възможност, възможността всички на време да се изкажат. Със съжаление трябва да тръгвам, но е, смятам ще се видим и в Страсбург. Надявам се и много от вас, колеги, да ви видя и в следващия мандат. Но а, е, така е дори и не в този контекст. Човек, с, човек с човека се среща. Благодаря. Благодаря. А, сега за посетителите, които може би не знаят, искам да кажа, че съм от групата на социалистите и демократите. Всъщност аз представлявам Лейбъристската партия в Великобритания. Ива. И аз искам да благодаря, Праян, на теб да благодаря за е, чудесния британски хумор. Много го оценявам, много ми харесваше този хумор. Е, един леко черен хумор е в унисон с цвета на емисиите. Благодаря и на колегите, въпреки че не бяхме винаги на едно мнение, когато нашата политическа група беше често в младсинства при гласуванията, но когато сравнявам с други парламенти, имахме е, противоречено. те бие, почиваха на здрави, е, компетентни, експертни основи. Много е важно в една дискусия да се превеждат компетентни аргументи, защото така може да се изработи една разумна стратегия. Аз понякога работих и в други комисии и виждам, че е, същността на работата при нас беше много чиста. Гласуванията, дискусиите, никога нямаше повод за повод. А това не е, беше винаги така в другите комисии. Така че комплименти. И освен това, комплименти за преводачите. Защото в една област като транспорта нещата са доста трудни. Има терминология, освен това, различните езици си имат своята специфика и да се предадат различните нюанси, това е много трудно. Така че поздравления за преводачите и поздравления на секрет, към секретарята, защото те също бяха много компетентни. Аз няма да се кандидатирам, но вероятно ще се срещнем в моето качество на активистка при различни инициативи, защото Миналата, миналото заседание говорихме с е, хора от Алпите. Е, това е важна област за Алпите, за Алпийския регион. За това е, смятам да се ангажирам с тези проблеми. Вероятно ще получавате от мен а, едно, от време на време писма. Вероятно ще ви посещавам защото Алпите са мерило за успеха на транспортната политика. Нещата, ако не функционират там, значи политиката не функционира. Така че искам да ви предупредя, ще ви посещавам от време на време, за да ви напомням за Алпите, за Алпийския регион, защото мисля, че няма човек, който да се ангажира с тази тема. Но може би може да се срещнем и, в, и на ски. А, ските принадлежат към нашата втора област туризма. Е, бих ви дала и един час, е, безплатен час е, по уроци по ски в моя регион. Благодаря на колегите, които ни сътрудничаха. И Брайан. На теб специално много успех за промяната, която предстои. Ти се насочваш към водната област. Това е малко опасно, но съм сигурна, че този преход за теб ще бъде успешен. Благодаря. Well, thank, thank you all and, uh... Благодаря на всички, благодаря за хубавите думи и, както казах, ви пожелавам всичко най-хубаво. няма да съм аз, ако не е, приключа с едно предупреждение към комисията. Е, и моето предупреждение е а, не разхлабвайте вниманието си към генерална конкурен... дирекция конкуренция защото там има някои задължения, свързани с а, обществените услуги. И така, не изпускайте от внимание тази генерална дирекция. Това е, дами и господа, всичко. И както каза Тони Блер на последния парламентарен контрол, всичко свърши.